съюз трябва да е именно такава помощ от а, е, името за полза на гражданите, а не за полза на компаниите. С това закривам дебата, казва председателката. Следващата точка в дневния ред тази вечер е доклада на господин Тарабела за равенството жените, между жените и мъжете в Европейския съюз за 2009 година. Давам думата на докладчика господин Тарабела. Имате думата за 4 минути. Госпожа председател, дами и господа, първо нека да поздравя Европейската комисия за отлично свършената работа по доклада за равенството между мъжете и жените. Това е годишен доклад и той е много важен а, за мен, защото за първи път а, го представям пред Комисията по правата на жените, на която съм член. Много важен доклад, като се има предвид социално-економическата криза. Именно заради това в доклада си засегнах въздействието на кризата върху жените. В началото на економическата криза бяха съкратени повече мъже. А, нещо, което бе логично, защото промишлеността беше засегната, но в последно време се вижда, че безработицата сред жените започва да нараства също. Все повече жени работят на почасова работа. Бих искал комисията и държавите членки да предоставят точни цифри за безработицата и комисията да направи оценка на въздействието, за да можем да създадем пакет мерки, за да се избегне отрицателното влияние върху жените. Второ, трябва да говорим за борбата срещу насилието срещу жените. 20 до 25% от жените в Европа а, са изложени на насилие а, в един и друг момент от живота си. А, да говорим включително и сексуално насилие и трябва да се подчертае, че борбата срещу насилието, срещу жените е един от основните моменти. Трябва да създадем начини за защита на жертвите. Необходимо ни е, според мен, да има и специална европейска година за борба с насилието срещу жените, за да може да има по- добра информираност. Важно е да се настъпят държавите членки това да е приоритет. Над 59% от жените работят в в Лисабонската стратегия целта беше 60%, така че тя е почти достигната. Но все пак има много жени, които работят по-часово, така че зававам държавите членки да прилагат директивата за равното третиране на мъжете и жените по отношение на заедостта включително и когато се вземат законодателни мерки, е, е, така че да има баланс между мъжете и жените, особено в частните дружества. Когато бях министър на информацията, се срещнах с една жена, която се бе отказала да води битки защото просто и бе писнало. А, но аз не виждам защо а, жените да не могат да карат автобуси, а мъжете да перат дрехите. Така че държавите членки трябва да провеждат информационни кампании. Също така жените трябва да могат да се радват на своите репродуктивни и сексуални е, права. Хиляди жени са се борили е, за това. В 24 от 27 страни съществува необходимото законодателство и парламентът, Европейски парламент, трябва да се бори за защита на това е основно правило на жените. Жените вече имат право да, е, възможности да контролират репродуктивното си здраве, включително и с контрацепция и право на аборт, е, по отношение на бащинството трябва да се настои за отпуск по бащинство. Мисля, че бащинството и майщинството трябва да вървят ръка за ръка. А когато бе представен доклада в комисията по правата на жените, е, той спечели голямо одобрение, така че призовавам всички е, свои колеги да подкрепят на този нов доклад, когато ще гласуваме по него в сряда. Сега очаквам дискусията. Господин Шпидла, имате думата. Мадам ла президент, медам и месье. Уважаема госпожо председател, почитаеми депутати в Европейския парламент, комисията приветства доклада и предложението за резолюция за равенството между мъжете и жените в Европейския съюз. Благодаря на господин Тарабела за това, че той изрази становището на парламента по подхода възприят на комисията с цел да се подобри ситуацията с равенството между половете. Това равенство е основна ценност на Европейския съюз и основно условие за постигане на нашите цели – растеж, заетост и социално сближаване – на тази основа Европейският съюз е разработил една реална политика за равенство на половете и въпреки, че несъмнено е постигнат напредък, все още има много предизвикателства. Комисията е съгласна с докладчика, че задължително трябва да продължим нашата дейност. По време на моя мандат равенството на половете и правата на жените – бяха в центъра на моето внимание. През последните 100 години, извинете, по време на мандата на комисията Жан Сютере, à titre d'illustration. Ние работихме много силно по тези въпроси. Ще посоча три примера. Комисията предложи конкретни действия за отстраняване на ситуацията с неравенството на заплащането между мъжете и жените. 17% е този показател. През следващата година комисията ще докладва за ефективността на европейското законодателство в тази сфера и ще посочи възможни решения за отстраняване на това неравенство в заплащането. Комисията Вижда много интересни предложения в проекто резолюцията на Европейския парламент. Също така комисията започна през март 2009 година информационно-образователна кампания с цел да се повиши информираността, особено на бизнес сектора. Ако тази програма е успешна, тя ще продължи и през 2010. През целия си мандат аз се стремях да гарантирам по-доброто представителство на жените в економическия, социален и политически живот. През 2008 година създадох европейска мрежа на жените в бизнеса и жените взимащи решения. В момента Европейския парламент има най-високия процент жени, депутати, 35%, но ние трябва да продължим да работим, например, на национално ниво – жените обикновено са 24% в националните парламенти, това е средния показател за Европейския съюз. В бизнеса жените са едва 11% в управителните съвети на дружествата, които се котират на фондовата борса. Беше създаден специален съвет по равенството между мъжете и жените – въпреки че започнахме по-бавно, отколкото очаквахме този институт, започна да работи в Брюксел и вече е открил своето поделение във Вилнюс. Економическата криза повлия много сериозно върху пазара на труда. и създаде заплаха за жените – тъй като на тях им е по-трудно да намерят работни места, особено добри работни места. Дами и господа, по време на моя мандат се стремих да работя за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот. Съгласен съм с Европейския парламент, че е важно и бащите да имат роля и да имат все по-голяма роля в семейния живот – Затова възложих на моите сътрудници да проучат анализ на ползите и разходите в тази сфера. Доклада на Европейския парламент правилно посочва значението на борбата срещу насилието спрямо жените. Комисията ще работи в тази насока решително и с енергия. И в заключение ще кажа, че прекрасното сътрудничество между парламента и комисията беше ключов фактор за постигане на напредък, постигане на равенството между мъжете и жените. Това равенство не е само цел, това е жизненно важно условие за нас да постигнем нашите цели – а именно економически растеж, заетост и социално сближаване. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на представителите на политическите групи. Започваме с НП. Две минути за госпожа Лулинг. Благодаря, госпожо председател. Комисията по правата на жените гласува за този доклад в съотношение 30 за, 6 против. Ясно е, че, че бяха изразени нашите становища и мнения, свързани с загрижеността ни за съществуващата ситуация. Защо продължава дискриминацията. Защо животът е толкова сложен? Защото продължава дискриминацията и хората, които са жертва на дискриминация, не се обръщат в съдилищата. Смятам, че това, което трябва да направим е да разгледаме съществуващото законодателство и да гарантираме това, че правителствата и социалните партньори прилагат това при това в всекидневната си дейност. Това е необходимо, а не просто а, всякакви изразявания на съжаление за горките жени, които толкова страдат. Това, което е още по-сериозно, е че не трябва да се е, придава ненужен блясък на социалната економика, основана върху равенството. Ако жените имат необходимата квалификация, те ще получат работно място, което да позволи на тези жени да бъдат независими. Обаче това, което виждаме в реалността, е, че много жени са обречени на бедност и те губят мотивацията си Когато говорим за хартата за правата на жените и ние виждаме, че се създава все повече бюрокрация, например Европейската обсерватория. Всичко това води до отрицателни, а не положителни резултати и не е съвместимо с равните възможности, които са провъзгласени в договора някои членове на Комисията по правата на жените просто са забравили за реалността. Те просто се стремят на всяка цена да прокарат въпроса за абортите, за сексуалните и репродуктивните права. И те непрекъсно говорят за лесен достъп до аборт. Това от което има нужда, е младите момичета да бъдат по-добре информирани, особено за средствата за контрацепция, които съществуват сега и не съществуваха, когато аз бях младо момиче. Смятам, че трябва да имаме гласуване по-отделно по тези точки. Аз не искам да гласувам срещу доклад на господин Тарабела като цяло, защото той е много добър като цяло, но някои моменти са жертва на екстремизма на някои от колегите на господин Тарабела. Председателят, благодаря. За групата на социалистите и демократите, госпожа Гарсия Перес. Благодаря госпожо председател. Благодаря на господин Тарабела за извършената от него работа по този доклад. Благодаря на всички колеги, които работиха с него по доклада. Преди една година ние обсъждахме един подобен доклад. За съжаление, трябва да продължаваме да работим по тези въпроси, защото не е постигнат напредък насилието срещу жените продължава да бъде проблем. Също така разликата в заплащането е нещо, което сме започнали да намаляваме, но не сме постигнали. Съчетаването между професионалния и личния живот, поставянето на жените на трудовия пазар в равнопоставена ситуация. Също така често забравяме за жените с увреждания, жените от селските райони. Въпреки, че обсъждаме понякога тези теми, не виждаме напредък. Само три от общо 27 държави членки имат над 40% жени в националните си парламенти. Ние трябва да се борим за равенството между мъжете и жените и Испанското председателство посочи, че това е един от неговите приоритети, а именно равенството между мъжете и жените. Разбира се, вече много извършено, но ние трябва да бъдем амбициозни в политиката, която разработваме, за да гарантираме реално равенство между мъжете и жените в Европа. Благодаря ви. Благодаря за Алде. Госпожа Интвел за две минути. Благодаря, госпожо председател. Най-напред поздравления за докладчика. Но ще започна с някои пунктове, които не споделям. Например, влиянието на економическата криза върху жените. Мисля, че е много важно да санираме публичните си финанси и от това ще спечелят жените, а не ако се увеличат публичните задължения. Различни центрове бяха споменати, различни инициативи, но искам да се спра на някои конкретни неща. Най-напред благодаря на предложението за изменение от АЛТЕ по отношение на бюджетните измерения. Хубаво е да се направи едно изследване за семейната политика. А, никой обаче не знае колко от семействата в Европа се състоят само от един човек. И е, въпросите за социалната сигурност за тези хора са много остри. Освен това, много се радвам, че сексуалната независимост на жената, репродуктивното и сексуално здраве се засягат тук. Легалните аборти са важни и споделя мнението на госпожа Лулинг, че е, е важно младите момичета да бъдат осведомени, информирани, информирани но мисля, че е важно да работим заедно и да се застъпваме и за по-добрата информация на младото поколение. Трябва да се застъпим и за това а, жени, които предприемат аборт, да не бъдат хвърляни в затворите. Мисля, че Испанското председателство направи хубаво, че приоритизира този въпрос. Равнопоставеността между жените и, мъж, и мъжете. Важно е и да помислим за ненасилието срещу жените. А сега господин Корнелисен от Зелените. Благодаря, госпожа председател. Европейския парламент е нов. Европейската комисия е почти нова. За първи път гласуваме по действия, които Комисията по правата на жените иска да се предприемат през следващите жени, е, години. Зелените са доволни от доклада, той е прогресивен и е, е пълен с планове, които бихме искали да се изпълнят. Искаме да има законодателни мерки, за да се постигне повече за разделянето на грижата за децата между мъжете и жените, като се въведе отпуск по бащинство. Също така можем да разгледаме и скандинавската практика с квотите в управителните съвети на дружествата. Трябва да се разгледа и последица, разгледат и последиците от кризата върху жените, начина по който кризата се отразява върху тях, както и намаляването на разходите в, от бюджета, трябва да се разгледат. Насърчаваме конкретни мерки, които да доведат до резултати и ще гласуваме в подкрепа на доклада. Надяваме се искрено, че комисията ще предприеме съответните действия. Благодаря. Благодаря. От името на европейските консерватори и реформисти, господин Шимански има думата за една минута. Дами и господа, в този доклад се популяризират абортите. Това нарушава правата на държавите членки сами да се разпореждат с този въпрос. В всеки град могат да се направят прегледи с видеозон. Много лесно е да се види как изглежда едно неродено човешко същество. И за това законодателите трябва да направят всичко възможно да се намали броя на абортите. Не трябва да отстъпваме от хуманизма. И трябва да се разберем по този въпрос преди да гласуваме по документ. Благодаря. От Обединената левица ще се изкаже госпожа Фигерейдо за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Както показват действителността и както показват данните на Евростат, економическата и социалната криза се отразява значително върху жените. Безработицата се увеличава, заедостта става все по-нестабилна, има много големи разлики между заплащането между мъжете и жените. В момента средната разлика е над 17%. Бедността поради е, ниското заплащане, включително се отразява и на пенсиите. Има и е, трудности при достъпа до добри, достъпни обществени услуги, нещо, което води е, до проституция, сексуално насилие и множество видове дискриминация срещу жени, поставени в уязвимо положение. Затова поздравявам докладчика за този доклад. Трябва да обърнем особено сериозно внимание върху економическото положение на жените. Трябва да разгледаме социалните, економически последици от каквито и да било нови мерки, които приемаме, за да може безработицата да не става все по-лоша и да не се движим назад по отношение на економическите, социалните и трудовите права. Права. Трябва да се опитаме да защитим социалната роля и на майчинството, и на бащинството. Трябва ни обща стратегия за социален напредък, така че да се приоритизира заедостта, обществените услуги и социалната интеграция. Време е да предприемем сериозни стъпки напред, за да подобрим живота на повечето жени, включително и по отношение на техните сексуални и репродуктивни права и да сложим край на начина по който се третират абортите в момента. Благодаря от името на групата на, за Европа на свободата и демокрацията. Господин Батън има думата. Благодаря. В Европа наделява идеология, която проповядва неравенството мъж, мъжете и жените. Твърди се, че жените имат по-нисък статус. Твърди се, че според на законодателство за наследството, това, което получава мъжа, трябва да бъде двойно повече, отколкото получава жената. Също така, мъжете, свидетели, са по-убедителни. Не се приемат показанията на жените, свидетелки, дори жените, които са жертви на изнасилване. Аз говоря за шарята. Определено има мусулмани, които смятат, че ако станат атентатори камикадзе, те ще бъдат възнаградени с това, че ще отидат в рая, където ще ги обслужват действени гори. Британското правителство вече официално призна шарията в някои от съдилищата. И полигамията също така де-факто е законена, защото многото жени на един и същи човек са със статус на финансово зависими лица и получават социални помощи. Европейските държави не трябва по никакъв начин да признават шарията. Благодаря за независимите. Уважаеми колеги, все повече жени навлизат на работния пазар, но въпреки това повече работни места не означава по-добро качество на работното място. И в такъв смисъл жените са много застрашени от сегашната криза. Почти 60% от завършващите висше образование са жени, но тези жени не могат да намерят реализация. Ето защо е необходимо да направим минимални стандарти, минимални стандарти за родителския отпуск в Европейския съюз като цяло и едни определени стандарти за отглеждането на деца и за родителския отпуск. Благодаря. Благодаря. Сега започваме с списъка на другите оратори. Госпожа Бауър, имате две минути, моля. Благодаря, госпожа председател. Аз няма да аз ще благодаря на господин Спидла най-напред, защото той наистина се застъпи за това нещата да се придвижат напред. И искам да кажа, че има едно задължение, една от, отговорност за равнопоставеността между мъжете и жените. Що се отнася до заетостта? Има различни въпроси по отношение на този доклад. Искам да се спра на два въпроса. Най-напред, разликата между заплащането в заплащането между мъжете и жените. Чухме цифри като 14-17%. Има определено подобрение, но това подобрение се случва прекалено бавно. Освен това, ние не знаем какви ще са влиянията на кризата върху жените или върху въобще заплащането на жените. Може би това още повече ще забави равнопоставянето и равното заплащане. Освен това, тук не става дума, че не става дума за различен вид труд. Става дума за това, че за еднаква работа се плаща различно. различно. Ние познаваме демографската ситуация в Европа и знаем, че е важно жените да ходят на работа. И естествено, що се отнася до дискриминацията в Европейския съюз, има забрана срещу дискриминацията, независимо по какви причини, но и тук трябва да се погрежим за приложението на всички тези разпоредби, защото те не се прилагат действено. И се радвам, че през 2010 година ще се изготви доклад за перспективите за инициативите на комисията, а именно какви законодателни предложения ще направи комисията за равнопоставеността между мъжете и жените. И още нещо искам да кажа за хартата за равнопоставеността на жените. Хубаво е да получим един такъв инструмент, защото само по такъв начин ще може да осигурим спазването и уважаването на правата на жените. И такава една харта трябва да е обвързваща за всички държави членки. Благодаря, госпожа Естрела. и Има думата за минута и половина. Благодаря. Първо искам да поздравя докладчика за прекрасно свършената работа. Надявам се, че предложенията в доклада ще бъдат приети. По време на Европейската година за борба срещу бедността и социалната изолация, виждаме все по-ясно, че бедността има женско лице. 80 милиона от бедните в Европа са жени и деца. В момента жените страдат най-много в условията на економическа и социална криза. Те най-трудно намират работа и първи ги уволняват. През 2004 година разликата в заплащането между мъжете и жените беше 15%, а миналата година 17%. Искам да подчертая, че има един много важен момент и искам да помоля колегите да подкрепят много важните изменения за създаването на Европейска харта на правата на жените. Това е нещо необходимо. Също така проектодиректива за предотвратяване и борба срещу всички видове насилие срещу жените, което включва и домашното насилие и трафика на жените. Също така предвиждане на отпуск по бащинство, нещо, което е предвидено в законодателството на много държави членки. Така че ние трябва да гарантираме баланс между личния и професионалния живот, за да могат повече хора да имат деца. И накрая бих искал да благодаря на комисар Шпидла за цялата му дейност по засилване на равенството между половете и за неговото прекрасно сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря. Госпожа Парванова за две минути. Уважаеми колеги, на свой ред бих искала да поздравя докладчика господин Тарабела за този доклад. Моето твърдо убеждение е, че този доклад е отговорът на необходимостта от борба срещу стереотипите и проявите на дискриминация по пол. За много мои колеги той може да е пореден, но за мен той е един обновен и по-ефективен ангажимент по отношение на равнопоставеността на половете на европейско ниво, за да се повиши социално икономическият статус на жените и особено от новите страни членки, тяхното по широко представителство на политическата и бизнес сцена и насърчаване на тяхното кариерно израстване предвид факта че социалните правни и икономически институции определят достъпа на жените и мъжете до ресурсите техните възможности и тяхната относителна власт за мен е изключително важно на жените да бъдат гарантирани равни права по отношение на участието в политиката заемането на важни политически и управленски позиции в бизнеса тяхното представителство на най високото ниво в управителните съвети на компаниите както и повишаване на образователния ценз и еднакви с тези на мъжете възможности за растеж в кариерата особено случаите след продължителен отпуск по майчинство като едновременно с това винаги се отчита въпросът за поддържане на баланса между професията и семейните задължения. нуждаем се от изграждането на институционален механизъм който да положи началото на последователна политика по отношение на този проблем защото борбата с дискриминацията по пол се постига чрез въвеждане на позитивни насърчителни мерки в дългосрочна перспектива законодателни реформи повишаване на доходите и качеството на живот иначе не бихме днес говорили по този въпрос в тази зала за постигането на значителен напредък във връзка с равенството пред закона равенство на възможностите включително равенство на възнаграждението за положен труд и равенство в достъпа до човешки ресурси и други производствени ресурси които дават повече шансове ние европейският парламент европейската комисия имаме възможност и трябва да насърчим държавите членки и гражданското общество за ефективни мерки. убедена съм че равноправното участие на жените до управлението на ресурсите в икономическите възможности във властта и политическата гласност ще окажат положително въздействие върху икономическото развитие на обществото ни укрепвайки способността на страните да се развиват да намалят бедността и да бъдат управлявани ефективно и по добре. в този смисъл насърчаването на равенството на половете е важна част от стратегията за излизане от икономическата криза и за адекватно посрещане на демографската криза. то ще даде възможност жени и мъже да се справят с бедността и да подобрят стандарта си на живот. Благодаря за вниманието. Благодаря. За една минута госпожа Брантнер. Аз бих искала да подчертая два аспекта на доклада, които са особено важни за нашата група. Аз се обръщам към господин Шпидла с надеждата, че той ще предаде това послание към новата комисия. И така, два аспекта. Първо, преразглеждане на директивата равно заплащане за равен труд. Изключително е важно да се осъзнае, че не е приемливо да има разлика в заплащането. През 2010 година вече е крайно време да решим този проблем. И господин Шпидла призна, че трябват нови законодателни действия. Изискваме комисията да предложи нови законодателни актове, които да бъдат прияти по време на този законодателен мандат. Вторият въпрос е за правото на отпуск по бащинство. Това е изключително важно от гледна точка на равенството. Ако искаме равенство и за мъжете, трябва да им осигурим възможност да отделят време за своите деца и трябва да гарантираме равни възможности за избор на мъжете и жените за това как да се грижат за своите семейства и своите деца. Затова ние смятаме, че е отрешаващо значение парламент да изпрати послание до бащите. Но ние не искаме само послания, ние искаме да има отворени врати към едно съвременно ново общество и искаме комисията да приеме една съвременна стратегическа директива в тази насока. И накрая приветстваме предложенията на Испанското председателство да се започне реална борба срещу насилието спрямо жените в Европа. Благодаря ви за вниманието. Господин Герлинг има думата за една минута. Thank you. We female MEPs are definitely in a minority position благодаря. Жените действително са в а, положение на младсинство. Искаме те да имат равнопоставена позиция в обществото, а, а, да и получават равно заплащане, равни пенсии с тези на мъжете. Нещо, което не се случва в много от избирателните райони. Приветствам доклада на господин Тарабела. Мисля, че много важно е, е е да осигурим економически равнопоставеността между мъжете и жените, така че жените да могат да са свободни и да контролират останалите елементи от е, живота си свободно, а не е, да трябва да се примиряват с нископлатени и нестабилни е, работни места. Поздравявам комисията за новата политическа визия, в която насърчават, жен... предприемат мерки да се насърчат жените да се занимават с наука и също така да се подготвят за работа в много области на инженерните науки, с които до сега не са се занимавали. Така че да, политиката изисква мерки, изисква действия, а не думи. Трябва да насъчим по-добро економическо развитие на жените. Благодаря. Давам думата на госпожа Свесен за една минута. Благодаря. Благодаря на господин Трапела и на колегите от Комисията за равнопоставеност между половете. Искам да се спра на две неща. Надявам се, че колегите разбират значението на отпуската по бащенство. Отпуската по бащенство е не само важен сигнал за това, че е, възпитанието на децата е отговорности на двамата родители – но има изследвания, които показват, че бащи, които са взели отпуск по бащенство, са, се чувстват повече, по-отговорни за своето семейство. Това означава, че една, един отпуск по бащенство е една добра, добра основа за една по, семейна политика, една добра семейна политика. Освен това, на жените трябва да им е дадена възможността да разполагат свободно със своето тяло, със своята сексуалност. А тази власт означава, че трябва да се създадат съответни предпоставки за родените деца. Ние искаме да видим края на насилието срещу жените, а и а, искаме да прекратим неразумните смърти на жени, жени, които умират по време на нелегален аборт. Благодаря, госпожо председател. За нас тези въпроси са много важни, наистина. Но аз се чудя за следното. Повечето политически групи без групата на европейските демократи и социалистите смятат, че жените трябва да се борят сами. Чухме много хубави думи и докладът е много хубав. Чухме много добри думи за самия доклад, но аз от името на моята политическа група Мога да кажа, че трябва да се съсредоточим повече върху социоекономическите аспекти. Може да говорим много за образованието, за регулирането на заплащането между мъжете и жените, но едно нещо липсва, а именно културният проблем. Промяната на мисулманския свят Имаме доклад за правата на жените, но къде са проблемите за браковете по сметка, браковете, които са сключени без желанието на жената, е, насилието на жените и <clears throat> носенето на фереджета. Тези неща също трябва да бъдат взети предвид. Искам да предложа на Европейския парламент един нов подход. Ние всъщност трябва да се застъпим за това жените да получават добри услуги, Жените са много компетентни и ние знаем много за ситуацията между мъжете и жените, а сега искам да се спра на темата за абортите. Това е тема, която е много трудна за самите жени и мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да не се стига, за да не трябва да се стига до, абортите, до аборти. Т.е. трябва да помогнем на жените чрез превенция. Защото това са непланирани бременности и нежелани бременности. Т.е. на младите жени трябва да им обясним как могат да предотвратят една такава нежелана бременност. И това е по-добре, отколкото да регулираме въпроса за абортите. Мисля, че това е правилният път. Благодаря. Госпожа Шаборска, две минути. Госпожо председател, е, докладът на нашият колега Тарабела. е много важен. Искам да кажа нещо по точка 20. Изработване на хартата за жените. А който познава историята на Европейския съюз, знае, че и договорът от Рим е съставен в този дух – равнопоставеността на жените на работния пазар. Правата на жените са застъпени навсякъде. Такива закони има навсякъде. Тоест, не е разумно да се иска непременно създаването на една нова харта. По-важно -по е да следим за правилното прилагане на съществуващите закони. Конвенцията на съвета на Европа ще предложи един нов инструмент и това би било тази нова харта, един четвърти инструмент. И по този въпрос аз имам четири въпроса. Каква е, би била ползата от една такава харта? Каква би била добавената и стойност? Няма такава стойност. Това е просто грешка. Грешка е да се смята, че една харта ще реши проблемите на жените. Трябва да действаме с отговорност да създаваме правни инструменти, които се застъпват за правата на жените. Ние не може да игнорираме това. Аз съм против али, е, точка 20. Тази харта ако ако ако точка 20 остане в този проект доклад, в, това, в тази резолюция, аз не мога да гласувам в нейна подкрепа. Ола, лонореволе Guillaume пер у минуто е трента. Благодаря, госпожа Гиом има думата за минута и половина. Нека и аз да благодаря на Марк Тарабела за този доклад. Много добър доклад. Мисля, че той постигна много успехи и успя да покрие изключително много теми, свързани с равнопоставеността между мъжете и жените. Има, разбира се, постигнат напредък в тази област, трябва да се отбележи това, но има още какво да се направи и там много, особено във връзка с економическата криза. Криза, която се отразява на уязвимите е, групи в обществото и е, особено сериозно на жените. Много често жените страдат от двойна дискриминация. Не само защото са жени, но защото а, имат увреждания или са по-възрастни и така нататък. Е, Затова е необходимо да имаме надежни, последователни показатели, които се проследяват в Европа, така че да се излезе с решения, които действително да са адаптирани за положението в различните страни. Ако искаме реално равенство, трябва да се създаде отпуск по бащинство навсякъде в Европа. Това е много важен елемент е, по отношение на равните възможности за работа и равните възможности за споделяне на време с семейството. И накрая жените трябва да могат да контролират онова, което се случва с техните тела. Затова трябва да има възможно най-открит достъп до контрацептиви и до аборти. Много жалко е, че сега не се предлага такава възможност навсякъде. Докато жените нямат право сами да се разпореждат с сексуалните си права, битката не е спечелена. Благодаря. Госпожа Овир има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, господа е, и дами, нека първо да поздравя е, господин Терабела за този доклад. Но равенството, искам да подчертая, е, не е цел само по себе си, а то е средство, за да се достигне по-добър живот. То е в полза и на мъжете, и на жените. Не може да се разреши този въпрос само с е, законодателни актове. Вече 40 години обсъждаме въпроса. И тук е, е, става ясно, че само един многостранен подход може да ни помогне. Важно е също така да има мониторинг и да се следи за приложението на законодателните актове. Да не говорим пък за стереотипите, които все още на места се намират направо в средновековието. Трябва да променим нещата и трябва ние лично да показваме добрите примери. Утре избираме новата комисия, само една трета от новите комисари са жени. Вече няма как да променим това, но призовавам следващия път, когато се избира Европейска комисия, да настоим всички държави членки да представят по двама кандидати за комисари. Един мъж и една жена и решението да бъде направено, въз, да бъде взето въз основа на техните качества, а не въз основа на пола им. Не няма защо да се срамуваме от жените в политиката. Искам да благодаря на господин Шпидла, да го поздравя за неговата работа и да му пожелая успех за в бъдеще. Благодаря. Давам думата на госпожа Тремаполос. Господин Тремаполос, благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че този доклад много правилно посочва, че насилието е сериозна пречка пред постигане на равенство между мъжете и жените. Особено това въжи за домашното насилие. В Гърция това е сериозен проблем, който обхваща цялото общество. 35 случая на убийство в резултат на домашно насилие е имало през последните 18 месеца в Гърция. Смятам, че Европейския парламент трябва да насърчава държавите членки, включително разбира се и Гърция, да създадат необходимите структури, за да се подпомагат жените във всяка една община, а също така да се подпомага професионалното развитие на жените, за да могат жените да се реализират. Според мен е важно да не допускаме никакви вратички, никакви сиви зони, що се отнася до законодателството, което има значение за равенството между половете. Трябва също така да променим и системата на образование, което да ни позволи да се сбогуваме завинаги с устаралите стереотипи. Благодаря, господин Паска, за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че е много правилно това, че Европейският парламент се занимава с равенството между мъжете и жените. Но искам да посоча, че тази политика понякога е шизофренична. Ще посоча новини. 16-годишната Медина от Турция е била погребена, жив, погребена жива от семейството си в двора на къщата. И по време на отопсията беше установено, че в дробовете и стомаха на момичето е имало пръст. Бащата на момичето каза, че той погреба дъщеря си жива, защото тя имала приятели момчета, а не само момичета. В Турция момичетата ги убиват по този начин, само защото говорят с някой мъж. Как можем изобщо да обмисляме това, че такава държава може да стане цивилизована част от Европа? Равенството между половете – не се отнася само до неравенството в заплащането. Ние трябва да мислим за човешкото достоинство, което се накърнява и се потъпва в много страни по света. Благодаря. Госпожа Стасен, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Днес говорим за доклада за равнопоставеност. Много неща се казаха. Но едно нещо липсва и това е огромната разлика между мъжете и жените в ислямските общества. И то хората, които живеят в Европа. Жените почти нямат право да излизат навън, да, да имат достъп до работа и до образование. Жената трябва да носи фаредже. Моята партия подкрепя Франция за забране на фереджетата. Мисля, че трябва да се застъпим и за правата на тези жени. Жените имат право за достъп до свободна работа, до свободно образование, без да се страхуват от исляма. моята партия няма да подкрепи този доклад, защото всъщност той не засяга и най-важните аспекти между, от, права, от равнопоставеността между мъжете и жените. Госпожа Клас, две минути. Госпожо председател, дами и господа, отново установяваме, че жените все още не са равнопоставени. Знаем, че процента на заетите жени се е повишил през последните години с 7%. Но много е трудно за жените да намират своята реализация, въпреки че има повече жени студентки, които завършват право или економически науки. Жените получават средно 17% по-малко като заплата от мъжете, а жените са повече заплашени от обедняване. И това искаме да провер... променим. Жените на работното място, жените в семейството. Жените стават прекалено скъпи на работното място и затова не биват назначени. И всъщност труда на жената не се цени, не се цени и в семейството. Господин комисар, вие казахте, че искате да направите анализ на разходите и ползите на ситуацията, но защо не признаем, че всъщност отглеждането на семейството означава прекъсване на кариерата за жената, а отглеждане на семейството това е нещо много важно за цялото ни общество. Ето защо економ... економиката трябва да се ангажира за семейството, за жените. На... Трябва по-скоро да променим менталитета в Европа, а не да създаваме допълнителни институции и институти. Госпожа Пападополо, една минута. Благодаря. Международната финансова криза естествено има влияние върху жените и мъжете. И знаем, че всички губят работни места. Но естествено това не бива да става фактор, който ще накърни равнопоставеността между мъжете и жените. Това е много важно. Равнопоставеността ни е нужна за социалния напредък, защото кризата е едно предизвикателство за Европейския съюз и за правителствата. На световно равнище се укрепва конкурентоспособността. Именно чрез укрепване на равнопоставеността между мъжете и жените. Ние трябва да бъдем по-активни и да започнем да заплащаме труда на жените наравно с труда на мъжете. Трябва да намерим пътища, които да уравновесят семейния и професионалния живот и да подкрепим работещите жени, да подкрепяме и самите майки, трябва да прилагаме една ефикасна политика на всички съществуващи законодателни актове, които вече сме приели. Благодаря, госпожа Хирш, една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние говорихме за това, че жените в повечето случаи живеят в бедност и са застрашени от бедност. Много пъти момичетата започват една професия, която не е така добре платена. Или пък работят на непълен работен ден. Е, Решението е взето, може би, заради семейство, може би, защото трябва да се грижи за други хора. Тези фактори водят до това, че кариерата на жените е по-малка, което се отразява и в пенсиите на жените. Имаме много аспекти в този доклад и мисля, че важното е, че има много шансове и много законодателни области, които са на наше разположение. Тези е, възможности трябва да бъдат използвани от децата. Трябва да поощряваме момичетата да следват економика и инженерни науки. Трябва да подкрепим и момичетата от мигрантските семейства. Ако се огледаме наоколо, имаме две трети жени и една трета мъже. Трябва да привлечем и мъжете, и те да се ангажират с въпроса за равнопоставеността между мъжете и жените. Благодаря. Госпожа Скритлевска има думата за две минути. Dziękuję Pani Przewodnicząca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 неравнопоставеността по отношение на заплатите, която трябва да се намали. Жените, които работят в малък семейен бизнес, много често не получават социално осигуряване и тяхната работа не се изчислява, когато се изчислява общия трудов стаж за пенсия. Необходимо е жените да се интегрират и на пазара на труда след като са напуснали пазара на труда, за да се грижат за деца или за възрастни. Трябва да се насърчат жените предприемачи, жените, които започват своята кариера в дадена професия. Доклада също показва, че е необходимо да се приоритизира положението на жените с увреждания, възрастните, възрастните жени и жените, които се грижат за други хора. Освен това, обаче, освен, че има важни въпроси в доклада, има и ненужни неща. Например, е, не съм съгласна с споменатото за е, абортите и репродуктивното здраве. Решенията по този въпрос трябва да са в е, пълните правомощи на държавите членки. Равнопоставеността между мъжете и жените не трябва да се смества смесва с решенията по отношение на сексуалния живот. Защото така може да падне подкрепата за този доклад. Благодаря. Колегата Блинки, ви чуйте, има думата за минута и половина. Благодаря, искам да благодаря на господин Теребела за свършената работа. За да излезем от економическата криза, трябва да инвестираме в човешки капитал и в инфраструктура, за да има необходимите условия жените действително да се реализират напълно. 60% заетост на жените бе една от целите на Лисабонската стратегия до 2010 година. Близо сме до постигането и в общо европейски план, но положението е доста различно от една до друга държава членка. Затова трябва комисията да предприеме допълнителни мерки, така че Европейската директива за равно третиране на мъжете и на жените на работното място да се прилагат. Има освен това разлика по отношение на разликите за плащането от една до друга държава членка. Комисията не е предложила нищо за преразглеждане на европейското законодателство по този въпрос. Важно е да има по-добро разпространение, разпределение, извинете, на домашните задачи между мъжете и жените, да има по-добро разпределение на времето заделено за платена работа и това за неплатена работа. Необходимо е да има достъп до грижи за деца. Бащинството не е въпрос, който е разрешен на този етап, за това трябва да се разреши с директива. Що се отнася до новата стратегия за Европейския съюз за 2020 година, тази стратегия не съдържа каквито и да било опоменавания на въпросите за разликите между мъжете и жените, въпреки че този въпрос трябва да бъде една неотделима част от целите за 2020. Благодаря на комисаря и на докладчик. Благодаря. Давам думата на госпожа Коларска-Бубинска за две минути. В Европа виждаме промени. Това подчертава и доклада. Говори се за трансформацията, която води до по-голяма заетост на жените. Мисля обаче, че тази заетост е в, не в онези отрасли на економиката, където жените могат да вземат решения сами за себе си, а там, където нямат кой знае какво влияние. Затова онези, които се занимават с вземане на големите решения, са повече мъже, отколкото, са по-често мъже, отколкото жени. Много е важно да се преборим с стереотипите. Трябва да подчертаем значението на равнопоставеността между мъжете и жените. Докладът говори за това, че трябва да се предприемат засирани мерки в тази насока, но мисля, че това не е достатъчно. Трябва да насречим Европейската комисия и държавите членки да проведат дебат по тази тема и да говорят за участието на жените в политиката. Там, където жените участват в политиката, много често се говори и за равнопоставеността между мъжете и жените. В Польша, например, говорихме за приоритетите в политиката и имаше една група жени, които подхванаха въпроса още от нивото на а, хората на улицата. Искахме 50% от а, избирателните а, листи да са жени. А, и се проведе много широк дебат в Польша по този въпрос не може да се предвиди какъв ще е крайният резултат на тези мерки и дали полския парламент ще приеме това, но дори самият факт, че имаше такъв дебат, промени отношението по въпроса за равенството между мъжете и жените. Затова е необходимо да има такъв дебат и на европейско равнище. Благодаря, давам думата на колегата Сенсин. E, panie przewodniczący koleżanki i koledzy! dobrze że w omawianej rezolucji Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес обсъждаме доклад, в който точка 38 гласи, че жените трябва да имат достъп до всички мерки за сексуално и репродуктивно здраве, включително и безопасни и безплатни аборти. Това е особено важно за онези държави, където има много стриктни закони срещу аборта. В Полша политическата десница препятства използването на правото на аборти, и контрацептивни средства. В момента думата Аборт практически не съществува в полски язик. Тя е заменена с фразата убийство на заченат живот или убийство на човек, чийто живот е започнал. В Полша Движението срещу абортите е много силно, но ние трябва да се борим в Европа за репродуктивните права на жените. Благодаря ви, госпожа Хюбнер, за две минути. Госпожа Хюбнер не е толкова очевидно. А, извинете, заповядайте, госпожа Хюбнер. Е, оратора не говори. Госпожа Хюбнер, две минути. Ораторът не си включва микрофона. Благодаря. Не. ако пропуснем възможността да използваме огромния потенциал, който представлява жените, ние няма да можем да постигнем целите на Европейския съюз за повече растеж, повече работни места и по-висока конкурентоспособност. Има поне 13 директиви, които пряко или непряко се отнасят до равенството между половете. Това също вече и за договор за функционирането на Европейския съюз и националното законодателство. Обаче реалността е друга. Жените са по-образовани сега, отколкото когато и да било. Обаче те са недостатъчно представени на ръководни постове. Достъпът до финансиране е по-сложен за жените предприемачи в сравнение с мъжете предприемачи и те трябва да предоставят по-високо обезпечение. И тук се получава един порочен кръг. Трябва ти повече пари, за да заемеш повече пари. Независимо от високото си образование, сред хората, които взимат отговорни решения, няма достатъчно жени. Жените могат да защитят своята кауза, обаче истинската власт е в ръцете на онези, които взимат решение. точно там трябва жените да бъдат представени по-добре. Много е важно да се отчете, че и жената, която е на ръководни позиции, трябва да променя своето поведение все още, но ние знаем, че присъствието на жените на ръководни постове променя самото поведение на фирмата на пазара и допринася за напредъка на фирма. Освен това, нека да не забравяме, че политиката за равенство на половете трябва да се провежда на национално и европейско ниво – Колегата Палия Дели има думата. Frau Kollegin Paladelli ist nicht da, dann kommt als nächstes. Не е тук. Колегата Папа Николао за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към колегите, към многото жени и не толкова малкото мъже, които поздравяват нашият колега докладчик. Ние също подкрепяме всяка инициатива за борба срещу дискриминацията на жените. Така трябва да се действа в едно демократично либерално общество. Ние много се стараем. На европейско равнище има Директивата 54-2006 година за дискриминацията между половете. Имаме и директивата от 2009 година. Имаме и оценка за полово, половата дискриминация в Европейския съюз 2009-2010 година. И аз приветствам всяка инициатива в държавите членки на Европейския съюз. И също така инициативата на френското правителство за забраната на фериджето на обществени места. Трябва наистина да сключим усилия срещу всякакъв вид дискриминация, но все още има такава. Например, младите майки, това е една специална целева група. Има и специален доклад на комисията по отношение на барцелонските цели, за отглеждането на децата. Почти всички европейски майки казват, че не могат да възпитават и да отглеждат децата си така, както те биха искали поради своето ежедневие. Ние трябва да се ангажираме повече в тази насока. Наистина е трудно да осъществим равно поставеността между половете, но това застрашава и децата. Децата имат нужда от майчинското присъствие, но психологическото равновесие на децата е поставено на карта, защото това са гражданите на бъдещия, на бъдещия Европейски съюз. Економическата криза показа, че равенството между половете е тясно свързано с економическите въпроси. Ние виждаме, че жените които са повече представени на трудовия пазар, са жени, които живеят в страни, където и ръждаемостта е по-висока. Затова е необходимо и Европейския съюз, и държавите членки да се ангажират сериозно с гарантиране на равенството на половете, с включване на съображенията, свързани с равенството на половете във всички политики и цялостното законодателство. Трябва да гарантираме достъп до знания, до медицинска помощ, до образование на всички жени. И бих искал да благодаря на господин Шпидла за прекрасното сътрудничество, което имахме с него през изминалите пет години. Уважаеми колеги, Това е много интересен дебат. Бяха казани много интересни неща. Едва ли ще ви предложа нещо оригинално сега, но смятам, че трябва да кажа нещо. Ние всички си поставяме за цел да сложим край на ситуацията, в която жените трябва да избират или семейството, или професионалното си развитие. Трябва да предприеме максимално бързо всички необходими мерки, за да гарантираме това, че жените могат да изпълняват своите задължения на майки и съпруги, но също така и да участват в професионалния живот, в економическия живот. Много е важно, когато жената се връща от отпуск по майчество, тя да може да навакса пропуснатото от гледна точка на кариерния си растеж. Мисля, че в тези сложни економически времена това е решение, към което трябва да се стремим. И парламентът може много да допринесе за това. Ако постигнем тази наша цел, ще видим една съвременна и реално гарантираща равенството Европа. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Томсън. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите. Искам да благодаря на господин Тарабела за този доклад. Много добър доклад показва съвсем ясно какви предизвикателства все още стоят пред нас по отношение на равнопоставеността. Трябват ни повече жени в частните държавни предприятия, повече е, жени в е, финансовия отрасъл. Намираме се в е, финансова и економическа криза и трябва да използваме максимално целият талант, който имаме на разположение. Европейския съюз трябва да си извлече полуките. През 2002 година норвежкия финансов министр пое инициативата да каже, че трябва да има минимум 40% жени в бизнеса. Трябва да използваме целият талант, е, който имаме на разположение, за да може да се конкурираме в световен план. Трябва да използваме всичко, е, за да постигнем економически растеж. Трябва ни потенциала и на двата пола. И да, е, ни трябва съответното законодателство, подобно на това от 2004 година. Там се говори и за броя на жените в, е, висок, на високи позиции. Там, където има равнопоставеност, економическия ръст е по-добър. Това е доказано и мисля, че е разумно. Колегата Казини има думата за две минути. Става дума за равнопоставеността това е един централен елемент. И това е нещо, което трябва да поставим в средата на нашите, в центъра на нашите разсъждения. В доклада на господин Терапела непрекъснато се говори за обсъждани от нас подход, но две неща. Две неща ме интересуват. Това равнопоставен, тази равнопоставеност трябва да засяга всички и онези, които още не са родени. Тоест, не е приемливо и тук има предвид точка 38, че, че сексуално право на жената е абортът. Това е много сложна тема. Много сериозно трябва да се отнесем с този проблем, но не бива да сме лекомислени. Става дума да защитаваме живота във всичките му стадии. Това също принадлежи към комплекса а, равнопоставеност. Не става дума само за физически, психически, ментални елементи, а и социални елементи. Какво означава това? Сексуалното поведение, независимо от какъв вид, трябва да се впише в един социален контекст. Тоест, това не е само личен и личностен проблем, не е проблем на съвестта, а е един социален проблем. Трябва да намерим правилната формулировка. Благодаря, колега. Стигаме до спонтанните изказвания. Госпожа Кинес. Благодаря, господин председател. Нека и аз да се присъединя към колегите, които казват, че повече законодателство няма да реши въпроса, ако не се прилага настоящото съществуващо законодателство по равнопоставеността. Второ, що се отнася до настояване за повече е, равнопоставеност, опасявам се, че младите жени смятат, че битката вече е приключила. По економическата криза, да, той, тя се отразява на жените, но и мъжете губят работни места, така че много зле се отразява тя на всички, особено на семействата. По точки 34 и 35 съм напълно съгласна да настоим страните, които не са ратифицирали Европейската конвенция за действие срещу трафика на хора, да го направят и то тази година. Домашното насилие е ужасяващо. Действително, много жени преживяват насилие и дори биват убивани в собствените си домове. Наскоро в Ирландия имаше едно, един съдебен процес по този, в такъв, с такъв, по такъв случай, извинете. Но смятам, че точката за абортите трябва да се измени. Благодаря. Е, колегата Синалова има думата за една минута. Колегиня а колегове, гдиш зруба... Благодаря. Господин комисар, дами и господа, преди 100 години се борихме за правото на жените да гласуват. Искахме тези наши права да се защитат. А сега нека да продължим напред жените участват в политическия живот. И е добре те да участват равнопоставено и на национално ниво. Мисля, че жените ще се справят добре. В Чехия на последните избори броя на жените се увеличи от 15 на 26%. Имаме и други подобни примери от много други страни. Жените няма нужда да се молят. Ако само им се предоставят равни права, те ще бъдат достатъчно активни. Но ако на жените не им се дава възможност да участват в политически живот, няма как да говорим за равни права. За това трябва да говорим за равни възможности, да се борим за равни възможности за мъжете и жени. Благодаря госпожа Намайсна. Има думата. Аз наскоро държах доклад за, в Германия за работата си в Европейския парламент и ме попита един мъж какво казва моят мъж за моята работа и за моята заедост. Това много често ме питат, но всъщност никой не пита един депутат какво казва жена му за това, че той е много заед. И един друг случай. Наши приятели, те станаха семейство, имат дете, но мъжът бива питан защо си споделят семейните грижи, семейните задължения в смисъл такъв, че един ден той, друг ден тя сменя пелените. И сега за заплатите. Това е много важен въпрос. В фирми, където има поне 30% жени, тези фирми са много по-успешни. Благодаря. Хубаво е да спазваме равнопоставеността и при говоренето. Следващия говоривш господин Тамалеско. Господин председател, Този доклад идва тъкмо на време, защото жени, например, заети в селското стопанство, нямат правен статус и социална сигурност. Това има важни последствия и тази тема е поета от Испанското председателство. Трябва да се намери решение на този проблем. Мисля, че жените са включени в стратегията 2020 и те ще играят важна роля в европейската економика. Благодаря. Госпожа Каденбах има думата. Господин председател, господин комисар, благодаря на колегата Терабела. Мисля, че стана ясно, че тази тема е много важна и не може да бъде обработена само за един час. Мога само да се спра на два пункта. Точка 8, например, за политиката на равнопоставеност между мъжете и жените, тази тема не е застъпена достатъчно в Лисабонската стратегия 2020. Това трябва да бъде поправено. И на второ място, мисля, че е много важно държавите членки да направят изследване на въздействието върху равнопоставеността между мъжете и жените на кризата, защото трябва да вземем предвид специалното положение на жените. И на базата на едно такова изследване трябва да се предприемат мерки за възстановяване на економиката и поощряване на заетостта на жените. Благодаря. Госпожа Николай е следващата говоривша. да рапорту... Господин председател, искам да подчертая следното. Мисля, че законодателството е много важно в тази област. Защо? Защото равнопоставеността между мъжете и жените е един важен елемент в културата на една нация. Ето защо трябва да бъдат предприяти положителни мерки, то така, че още в ранните години на едно дете да е застъпена тази тема във възпитанието, да не се възпитават децата в стереотипи. Ако това не може да осигурим, то и в бъдеще ще трябва да водим все същите дебати и в бъдеще ще установяваме непрекъснато, че мъжете и жените все още не са равнопоставени. В една цивилизация базирана на знанието, такива дискриминации не бива да съществуват. pane předsedo, dámy a pánové. Благодаря, господин председател. Дами и господа, бих искала да изтъкна факта, че целите от Барселона не отговарят на експертните становища. Експертите смятат, че децата до 2 годишна възраст не трябва да растат в детски заведения. Затова не трябва да искаме държавите членки да изпълняват тези цели. Това, което е изключително важно за малките деца, те да бъдат постоянно в семейни условия и да ги отглежда майката им или баща им. Това към което трябва да се стремим, са ефективни европейски мерки за борба срещу насилието спрямо жените и децата, срещу трафика на хора. Затова аз смятам, че този доклад не е балансиран, защото освен всичко друго, той не отчита правата на неродените деца. И накрая бих искала да благодаря на господин Шпидл и да му пожелая успех в по-нататъчната му дейност. Председателят благодари на оратора, госпожа Невидлова. Благодаря ви, че ми давате думата. Наистина, през последните 30 години много е било направено в Европейския съюз що се отнася до правата и статуса на жените, но все още има сериозни различия, що се отнася до заплащането на мъжете и на жените. Разбира се, това се отнася и до цялостното заплащане на жените по време на целият трудов живот – Ние трябва да организираме една общоевропейска кампания и да се отървем от предразсъдъка, че нези, които носят панталони, са по-добри, отколкото онези, които носят поли. Трябва да сме искрени и открити и не трябва да се страхуваме да говорим за домашното насилие, за трафика на хора, но има много теми, които все още са табу. Аз Смятам, че още от началното училище децата трябва да бъдат обучавани за това, че има равенство между мъжете и жените. И искам още веднъж да я попитам, защо смятате, че 8 марта е остатък от миналото, след като се борим за правата на жените? Благодаря ви, колегата Борис. Благодаря. Много се радвам, че днес и мъже взима думата, въпреки че сме малцинство. Политиката в сферата на равенството на половете трябва да се стреми да използва все още неизползвания потенциал. Ние трябва да се стремим към бързо развитие на обществото чрез използване на потенциално всички граждани. Жените са по-добре образовани, но те не се повишават толкова лесно и толкова бързо в длъжност, колкото мъжете. При участието в политическия живот, при управлението на фирми, жените се справят много успешно, но жените не са достатъчно добре представени. Също така Много е важно да се обменят добри практики, жените да знаят за добрите практики в другите страни. Бих искал да поздравя господин Шпидла за неговата идея за създаване на Европейски фонд за финансиране на детски заведения. И отпускът по бащинство тук също е много важен. Благодаря, госпожа Ти. Чао. Благодаря, господин председател. Мисля, че когато говорим по тези въпроси, трябва наистина да помислим и за въпросите как да съвместяваме работния живот и семейния живот. Има листи на чакащи за детските градини в цяла Европа. Навсякъде липсват места за ясли и детски градини. Затова смятам, че ако се ако, от всяко едно, ако се инвестира в детските градини, от всяко едно евро ще се върнат 6 евра в бъдеще. Искам да кажа и следното. Сами майки са особено, стро... особено зле засегнати от тази ситуация. Коя коле? Господин. Господин председател, дами и господа, мисля, че има два важни въпроса тук, които трябва да споменем. Първо, равното равният достъп до економическите активи и второ, второ достъпа до процеса на вземане на решение. Мисля, че е напълно неприемливо да продължава да има разлики между мъжете и жените. За работа мъжете и жените трябва да получават едно и също заплащане. Трябва да се подчертае също и голям, големия принос на жените в политическия и социалния живот. Смятам, че ако повече жени участват в обществения живот, тогава нашите планове ще отразяват по-добре мечтите на цялото общество. Благодаря. Госпожа Басеско има думата în condiiile crizei economico-financiare, rata omajului în rândul femeilor în anul. Економическата криза доведе до загубата на работни места сред жените. Това са 1,6% повече жени загубили местата си от мъжете. В Европейския парламент Например, от 31% жените са се увеличили на 36,5%. За Румъния За Румъния може да се каже, че жена в момента е председател на, пър... на румънския парламент. И аз като независим кандидат получих подкрепа без партия да се кандидатирам за Европейския парламент. Благодаря, госпожо Басеско. Е, колегата Кели. Благодаря, господин председател. Говорим за равенството между мъжете и жените. Това е заглавието на нашия дебат, но се оказва, че повечето хора говорят за равенството между мъжете и жените, а не за равенството между жените и мъжете, както е заглавието. Това си има своите причини, културни и традиционни. Жените по-рано са имали подчинена роля и това продължава да е така в много страни. За радост Европейския съюз напредна доста и даже повече, отколкото Европейския парламент. И смятам, че е, имаме е, е, достатъчно много жени, които участват в вземането на законодателни решения. Трябва да предоставяме повече информация на младите момичета, но и на младите момчета за това какви типове поведение водят до неравнопоставено общество. Има много работа завършена и трябва да се захванем още сега. Господин Сикерски има думата. Robię do innej strony. Zazwyczaj tak jest, że w trudnych czasach więcej проблемов за zapewnieniem цудженнего bytu. Обикновено се случва така, че в трудни условия повече работа вършат точно жените. Аз смятам, че ние трябва да сме благодарни на, за това на жените, но в социалната политика на държавите членки все още много трябва да бъде направено. Като че ли огромното законодателство, което съществува в тази област, се подлага на съмнение. Смятам, че трябва да обърнем внимание на образованието. Ако не се създадат от рано, от ранни навици на уважение към жените, няма да постигнем нищо в обществото. Ние в Польша казваме, че една къща, която има, разбира се, както знаем, четири стени, всъщност трите стени, са построени от жената, една стена от мъжа. Благодаря ви. Сега думата има господин Спидла. Дами и панове, е, дискузия, která пробегла, била необичайно богата, било то така. Уважаеми господин председател, дами и господа, този дебат беше много вдъхновяващ и интересен. Присъства съм на много дебати в Европейския парламент и съм убеден, че този дебат е един от най-интересните обогатяващите. Ако такова е... Политиката, формулирана от Европейската комисия, от Европейския съюз, показва, че ние вървим в правилната посока. Що се отнася до равенството между мъжете и жените, то това е същината на нашите ценности. Това е едно от основните права и ние трябва да гарантираме, че това равенство е за всички. Не трябва да допускаме дори малки островчета, в които не въжи принципа за равенството между половете. Политиката, формулирана в Европейския съюз, е политика, която ще ни отведе в правилната посока. Трябва да положим всички възможни усилия, за да гарантираме и това, че Европейската стратегия до 2020 година отразява повече съображения, свързани с равенството на половете. И много оратори посочиха това, че едно съвременно преуспяващо общество трябва да използва потенциала на всички хора. Равенството на половете и равните възможности са конкурентното предимство на Европа. Обеден съм в това. Дами и господа, също така говорихме за различни мерки, за културните аспекти, за законодателството и много други аспекти, свързани с този всеобхватен въпрос, каквото е равенството между половете. Ние имаме на разположение широк спектър от инструменти, но по-важното е да прилагаме вече действащото законодателство ние знаем, че те първа предстои да извърши много работа. Разбира се, много често едно смело новаторско законодателство може да промени ситуацията. Много от вас се позоваваха на Норвегия, където са въведени квоти за участие на жените в управителните съвети на големите предприятия. Дурас на Смятам, че трябва да анализираме този пример на Норвегия. Що се отнася до прилагането на действащото законодателство, аз мятам, че това също е един изключително важен инструмент, за който не трябва да забравяме. Дами и господа, много е важно да се постигне баланс между професионалния и семейния живот. Това е основополагащ въпрос, когато става дума за равните възможности. Затова много се радвам, че всички ние участвахме в този дебат и че всички допринесохме за него. И в този дебат участвахме и мъже и жени. Смятам, че това е важно за всички дебати. Много ви благодаря, дами и господа, за тази прекрасна възможност да бъда тук сред вас в Европейския парламент. Това е последното ми официално появяване тук в Европейския парламент. Благодаря ви. Господин комисар Спидла, аз искам също да ви благодаря за работата до сега и ви желая успех за бъдеще. А като последен тази вечер говоривши има думата докладчикът господин Тарабела. Благодаря много, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на комисаря за последното му изказване. Много често се виждаме с него. Искам да благодаря и на всички останали, които участваха в дискусията. Много хора се изказаха и слушах всички внимателно. Много се радвам, че и, и доста мъже се изказаха повече, отколкото е, мъже са членове на Комисията по правата на жените, защото ние там сме само четирима. Госпожа Люлинг каза, че гласуването в комисията не е било толкова лесно, че е имало хора, които са се въздържали. Много хора говориха за точка 38, сексуалното и репродуктивно здраве и по-конкретно достъпа до контрацептиви и аборти. Знам, че това е деликатна тема, по-деликатна от всички останали теми, но не исках да я оставя невключена в доклада. Важно е да се говори и е, за това какво преживяват младите момичета, които са забременели случайно, които не са имали достатъчно информация. Да не си говорим а, е, за това, че на практика много хора въобще не се интересуват от проблемите на младите е, а, момичета, пък си мислят, че ако нещо се случи на тяхната дъщеря, ще могат да я заведат бързичко в Швейцария и никой няма да забележи. Що се отнася до заплатите, можем да споменем и цифрата 27%, 25% извинете, процента, ако се гледат е, щатните договори. Остава ми съвсем малко време, но все пак, е, е, когато говорим за гениталното усъкътяване на жени, това е важен въпрос, други важни въпроси споменаха. Има практики, които в демокрацията са недопустими, трябва да се борим с тях, но ако включим и тях в доклада, просто ще трябва да пропуснем по-важни за доклада неща. Благодарим много, господин Дебрабел. С това приключваме дебата. Ще гласуваме в сряда в 12 часа по обяд. 9 февруари от 9 до 12 и половина и от 3 до 5